Monsieur, monsieur Рази, bienvenue. Добре дошъл, господин Рази. Е, е, уважаеми колеги, е, днес след обед наш гост е господин Рази, номиниран за изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата. И а, напомням ви как ще работи. Първо ще дам думата на господин Рази за 10 минути, за да ни представи а, своя проект. А след това процедираме по системата пинг-понг по една минута за въпрос, една минута за отговор, 45, две минути за отговор, 45 секунди за допълнителен въпрос. И след това пак господин Рази. На три етапа ще стане това. Първо ще имаме е, седем въпроса, които ще зададат е, координаторите. Втори етап 8 въпроса, а на третия етап 6 въпроса. Искам също така да ви напомня, че това изслушване на господин Рази е свързано с становището, което нашата комисия трябва да приеме относно неговата кандидатура. След това председателският съвет ще вземе официално решение, което, за което ще бъдем уведомени И е, след това Европейската агенция по лекарствата официално ще назначи своят изпълнителен директор. И така, господин Рази, давам ви думата за 10 минути. Thank you. Mr. Е, Chair, honorable Господин председател, е, почитаеми дами и господа, за мен е голяма чест да бъда изслушан от вашата комисия. Това е да, е, нещо, за което преди няколко месеца не можех и да мечтая. Много се радвам, че имам възможността да ви представя моите намерения. Надявам се, че за тези е, един-два часа ще успея да ви кажа как виждам предизвикателствата, пред които Европейският съюз и неговата агенция по лекарствата ще бъде изправена в бъдеще и как ще работя като изпълнителен директор на агенцията. Надявам се, че това е първият от многото възможности, първата от многото възможности да разговаряме. Надявам се от вас да получа вдъхновение, поощрение, насърчение и полезни съвети. Днес ще говоря на родния си език. Може би това ще бъде за последен път, защото когато поема ролята на изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата, като европейски служител, ще трябва да говоря само на работния език на агенцията, който е английски. И така. През следващите няколко години се надявам, че е, Европейската агенция по лекарствата ЕАЛ е, ще разшири е, своя мандат, трябва да приеме бюджета си и натоварването в близките е, месеци ще се увеличи, особено като имаме предвид, че трябва да усилиме своята фармацевтична бдителност и да се борим с фалшификацията на лекарства. Ние имаме седем подчинени органа, а нещо, което ще увеличи сложността на нашата работа. Разбира се, между различните комисии ще съществува тясно взаимодействие, но ние вероятно ще трябва да преразгледаме обхвата на техните задачи. А какви са главните управленски и административни е, проблеми, през които ще бъде изправен, е, не можем да работим просто както е било до сега. Защото е, съществуват нови проблеми, с които трябва да се справяме. Трябва да подчертая, че Европейската агенция по лекарствата е изправена пред нови, още по-сериозни задачи. Става дума за Индия, Китай, Русия, Бразилия – И несъмнено ще се изправим пред проблеми, свързани с уеднаквяването на клиничните изпитания във всички страни. Да, да кажа, че клиничните изследвания не са само въпрос на научно-изследователска работа. Защото като си помислим за следващото поколение на фармацевтични препарати, така наречените персонализирани медикаменти, по ползата от тях всички се основава на фармакогенетични критерии. И трябва да се оточни кои групи ще бъдат целеви за тези медикаменти. А също и за медикаментите, които ще внасяме от трети страни. Друг въпрос е появяващото появяващата се различие, несъответствие между анализът на риска и ползата, който прави от една страна, и анализът, който правят различните органи. А това е така наречената оценка на здравната технология. Тоест, правят се няколко оценки и резултатите в все по-голяма степен се различават. Ние трябва да се справим с този разнобой, защото той е пречка за фармакологичната новаторство. Като погледнем напред в по-далечен план, други проблеми, пред които ще бъдем изправени, това ще бъде бактериалната резистентността на антибиотици, ветеринарните медикаменти, оценката на традиционните медикаменти и нашата способност да решаваме тези проблеми а, в а, трансграничен и международен план. Достатъчно е да кажа, че трябва да работим в, в близко сътрудничество с а, Европейската комисия и националните парламенти и всички тези институции трябва да а, разчитат, да могат да се осланят на нашите научни консул... становища и мнения. Затова ние трябва да работим с по-голяма прозрачност и във всички случаи да избягваме какъвто и да е конфликт на интереси. Едно от големите предизвикателства, според мен, е да може да предварим, да предугадим някои от бъдещите промени. Развитието на науката, например. вероятно ще трябва да регулираме развитието на нанотехнологиите, да намерим нови начини за прилагане на лекарствата, валидиране на биомаркерите, например, по тяхното одобряване. Ще са необходими нови а, методи за последователно, секвентно а, прилагане на медикаменти. И ако само един от, едно от звената в този процес, един от препаратите е неприемлив, това може да обесмисли целият процес или да го направи опасен. Или казано друго яче, вярвам, че правилата на второто хилядолетие, по които второто хилядолетие, едва ли са приложими за нашата работа през третото хилядолетие. Има редица слабости, с които ще трябва да се справиме. Необходимо е да насочим работата си е, целенасочено към някои е, групи от населението. Младите и най-старите, т.е. педиатрията и гериатрията трябва да се развиват. Е, също така трябва да помислим за терапии, ориентирани по пол. В заключение ще кажа, че ако Европейската агенция по лекарствата е, се надява да постигне успехи, тя трябва да отиде отвъд е, сегашното поле на своята дейност, да сътрудничи с националните органи, е, да се отзовава на здравните нужди на европейските граждани – защото а, ние сме онези, които отговарят за управлението на а, здравеопазването а, и за а, медикаментите, всички фармакологични продукти. Ние трябва а, да гарантираме правилното развитие на а, фармакологичната наука, като сътрудничим и с европейски мрежи извън нашата агенция. Иначе няма да може с ресурсите, с които разполагаме, да опазим здравето на хората и ветеринарното здраве също така. В основа на моя опит и резултат на моя опит като лекар и учен, а също така и като администратор, се надявам, че ще мога да допринеса за подобряване на работата на ЕАЛ. Нашата система, е, здравна система се надяваме да бъде прозрачна, ефективна, по-добра. Благодаря, че ме изслушахте с внимание. Благодаря, че ме поканихте и ще бъда готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин Рази. за това, че споделихте с нас вашите виждания за политиката в областта на медикаментите в бъдеще. Благодаря, че се вписахте в отреденото ви време. И сега за първата серия въпроси давам на госпожа, най-напред думата на госпожа Гростет. Господин е, кандидат е, изпълнителен директор, искам да спомена една афера, скандала с лекарството Медиатор. Комисарът Дали поде инициативата за стрес-тестове в рамките на нашата фармакобдителност, за да не сме сблъскваме с подобни явления и да няма такива скандали в бъдеще. А, ние мислим за законодателство в областта на фармакобдителността. Искам да ви питам какво мислите да направите в тази област, за да може да се вземат правилни решения, след като имаме вече резултатите от тестовете, стрес, от стрес тестовете. Защото а, става дума също и за а, медикаментите и как те се дават на пациентите. Има ехо в залата, председателката. Има ехо в залата, нищо не можем да направим, нямаме техническо решение на този въпрос, много съжалявам. Не мога да е, реша този проблем в момента. Е, господин, е, господин кандидат директор, имате две минути за отговор. Благодаря. Разбира се, цялата работа с медиатор е добре известна, широко обсъждане проблема. Аз мога да говоря само като ръководител на агенцията, в която, която оглавявам в момента. Проследих цялата сага на медиатор и трябва да кажа, че голямата слабост на предишното законодателство в областта на фармако, на деталността бяха стрес тестовете. Има редица слабости, които те първа трябва да бъдат отстранявани. Мисля, че първото, което е, Европейската агенция по лекарствата трябва да стори, е да прилага закона такъв какъвто той съществува. Трябва да видим каква е връзката между националните органи за лекарствата и а, общата мрежа за фармакологична бдителност. Има тук е един критичен нексус, а то е следният. Процедурите трябва да се изпълняват абсолютно професионално, защото езикът на фармакобдителността е абсолютно професионален. Е, законодателството осигуряват достъпа от страна на пациентите. И първият проблем е да се проведе моделиране, е, за да можем да оценим, доколко, да видим доколко нашите оценки са прозрачни. А това може да доведе до объркване, вместо да е, внесе по-голяма яснота. И, но във всички случаи тези слабости ще се опитаме да ги преодолеем Вие говорите е, е, за всичко това, но научни изследователите, педиатрите се оплакват е, от начина по който се управляват клиничните тестове, клиничните опити. Какво ще кажете по този въпрос? да, господин кандидат, имате думата. Очевидно, не бих бил а, а, толкова а, смел, че да кажа, че притежавам решението на този въпрос. Опитите на деца са очевидно въпрос, свързан с много важни етични проблеми. Но тук сме изправени и пред други проблеми. Трябва да разчитаме на науката, защото са ни необходими нови биомаркери – Необходими са ни а, някакви клинични изпитания, за да може да избегнем риска, който подобни изпитания носят. Решението трябва да вземат учените, те трябва да решат на всеки отделен случай какъв е по-приемливото ниво на риска. Мисля, че това ще зависи от препаратът, който се изследва и от болестта, за която става дума. Благодаря. Благодаря. Доктор Рази, искам да повдигна въпрос, който много ме вълнува, а той вълнува и нашата комисия. Тъй като понякога Ема като че ли се занимава повече с други въпроси. Искам да попитам, правите ли достатъчно за хербалистичната медицина? за билковите препарати, ако щете. И сигурни ли сме, че там всичко е така, както трябва? Имате повече време, можехте да зададете по-дълъг въпрос. Имате право на цяла минута. Ще използвам, никога не, не знам така бързо въпросите. В такъв случай искам да добавя нещо. Ако искате, Отговорете на моя въпрос, пък след това може би други ще разширят. Тъй като това е нещо, което вълнува всички ни. Става дума за Европейската агенция за медицински оценки. Господин кандидат изпълнителен директор, имате две минути за отговор. се отнася до билковите медикаменти, мисля, че съгласно действащото законодателство имаме възможност адекватно да регламентираме тези средства. За агенцията обаче голям проблем е натоварването на нейните служители. И просто нямаме възможност да се справим с това натоварване, ако не увеличим щата. Има и много процедури, за които не се събират такси от агенцията и много от страните не са готови да поемат тези дейности. Не знам колко доволни ще бъдат държавите членки от всичко това, но според мен това е едно разумно решение. По другия въпрос за несъответствието на интересите, аз е, бих казал, че в подхода си към този въпрос следва да изпреварваме събитията. Не е достатъчно просто, според мен, да се декларира писмено на заинтересоваността на един или друг служител. По-скоро би трябвало да се извършва и насрещна проверка при фармацевтичните фирми. В моята агенция това сме го правили и привлечените експерти, експерти, които ние наемаме, се съгласяват да се извърши такава насрещна проверка за връзките им с фармацевтичните предприятия. И това, това трябва да бъде текущ процес. Агенцията, разбира се, не може да има някакви полицейски правомощия, но от друга страна не би следвало да бъде и, и просто пасивен пазител на, на някакви декларации. Пак за билковите препарати. Е, да, наистина, е, трябва да се е, изработват повече монографии и това без възнаграждение за билковите препарати, но пък е, дори да ги има, е, тези монографии, доста държави членки просто не ги налагат както трябва. Как, как, как ще коментирате? Е, да, разбира се, Европейската агенция по лекарствата би могла да направи и повече би могла да подтикне този процес и вие основателно посочвате, че има огромни разлики е, из Европейския съюз. Нещо повече, можем да говорим за различни подходи е, към този е, проблем. И всъщност нямаме съпоставимост. Определено проблем ще бъде, когато в Европа постъпят, например, билкови препарати от други континенти. И ние трябва по-старателно да се грижим за безопасността на пациентите. Инак нормативната уредба, според мен, е достатъчна. Просто трябва по-активно да я прилагаме. Председателката бих искал да задам въпрос от името на нашата група. В нашата резолюция от 2011 година за освобождаването на агенцията от отговорност за, по изпълнението на бюджета и от 2009 година, е, ние е, решихме, издадохме препоръка е, във връзка с нарушение на 16-ти член от е, регламента за служителите на Европейския съюз. Установихме нарушение на агенцията през 2009 година е, по наймането на нови служители при наличието на конфликт на интереси. Изпълнителният директор на агенцията трябваше по наша препоръка да направи задълбочено проучване е, на ефикасността на режима на е, наймане на служители и експерти. Във вашето мотивационно писмо обаче, е, господин Рази, ние не намираме нищо казано по този въпрос. Може ли да ни осветлите за своите намерения? Eh, ma mm, devo dire che la vicenda nella mia eh, ruolo precedente. Трябва да кажа, че в предходното си качество като член на управителния съвет на Агенцията по лекарствата, аз съм то някъде озадачен, тъй като научихме е, за случилото се от печата, за това, което, което вие говорите. Те очевидно управителният съвет не е бил информиран. И първото нещо, което ще направя аз е, е да взема всички мерки, защото управителният съвет да е, се информира за всичко съществено, което става в агенцията. Аз не съм юрист, разбира се, и не мога да бъда до край е, сигурен за е, прецизно формулираните правомощия на агенцията. Не знам точно как би трябвало да се подходи, когато един директор или друг е, служител на агенцията приключи е, правоотношенията си с нея. Но въпросът е много сериозен, е, наистина. И мисля, агенцията по лекарствата разполага с известна информация, която има стопанско значение. И това наистина буди най- най-сериозна загриженост. Има някои аспекти от дейността на агенцията, които не представят стопански интерес за някакви търговски дружества. Но пък има и, и такива, които представляват такъв интерес. Аз ще се запозная с реалните правомощия на агенцията и, и определено ще подхождам много предпазливо а, във връзка с по-нататъчните назначения на служители на агенции. първо, това е възможно да се уреди в договора на служителите и вие готов ли сте съответно да измените договорите, е, като добавите клаузи за ангажиментите на служителите след напускането на агенцията. И на второ място, ще въведете ли някакъв контролен е, механизъм по сигналите, които постъпват? Що се отнася до договорните условия? Да, да, разбира се, ако това е юридически възможно, е, защо не? Аз с готовност ще възприема това много полезно предложението. Определено е един начин да се реши проблемът, но съм принуден да повторя, че да, трябва да бъдем бдителни, но пък не можем да се превърнем в някакъв своеобразен разследващ орган. И и вече, що се отнася до последващите трудовоправни отношения на бивши служители на агенцията, то <clears throat> подаваните от тях последствия декларации имат, ще имат своето значение и за нас. Благодаря. Госпожа Ривази. Благодаря, госпожо председател. Аз съм удовлетворена от казаното от вас в отговор на зададения въпрос. Е, вие казвате, че сте научили от медиите, а пък отговора официалния на агенцията е, че тя е, била приложила правилника дословно. А сега, що се отнася до политиката на агенцията, Заседанията на Комитета по фармацевтична бдителност се публикуват едва след приключването на разискванията. Европейският съд обаче нееднократно в свои решения е постановявал, че въпросната служебна тайност не може да бъде е, основание за недаване на информация автоматично във всеки случай, т.е. във всеки отделен случай трябва да се прави оценка. И вие готови ли сте е, да промените правилника на агенцията, така че всички протоколи от заседанията да се публикуват служебно? И в същото време, е, аз имам предвид и всички клинични данни, е, които е, са основание за разрешаване на даден медикамент за пазарна реализация. Аз държа на пълната, на пълната прозрачност. Так, господин директор, готов ли сте да направите такива промени? Благодаря. Аз е, ще започна с отговора на втория въпрос, тъй като на него по-лесно може да се отговори. Клиничните данни трябва да бъдат публикувани. Аз съм твърдо убеден в това. Е, така постъпва е, Американската агенция е, за е, лекарствата и наркотичните вещества, а Европейската агенция някакси протака. И аз не виждам никакви разумни основания е, да се пречи на разпространението на така. Още повече тя би могла да бъде от полза за всички. Е, е, ние просто трябва да вземем решение точно как и кога да се публикуват тези данни, но без съмнение е, те трябва да бъдат публикувани и то по-скоро. Хората трябва да знаят на какво основание се вземат решението. А сега съвсем накратко за управителния съвет и неговата информираност. Значи, какви са Какви са фактите? Да, имам само две минути. То ще не ми остават повече от 45 секунди. Но, но аз повтарям, управителният съвет бе информиран за процедурата едва след като тя вече беше в ход. Ние не сме водили разговори. Е, е по-рано, преди да се вземе решението за предишни изпълнителни директори. Аз лично, впрочем, не съм участвал в последващите разисквания, тъй като вече бях кандидат за поста на изпълнител, е, изпълнителен директор и сметнах е, а това бе и съветът, е, който ми даде правната служба на агенцията. Е, сметнах, че не, не би следвало да вземам становище, тъй като това по някакъв начин би могло е, да има отношение към бъдещото ми назначение. Уточняваш въпрос от госпожа Ривази. Аз все пак не получих отговор на въпроса си за протоколите от заседанията на комисията по фармацевтична е, бдителност. И още един въпрос. Е, като директор на Италианската агенция по лекарствата, вие сте се произнесли против независимите клинични е, изпитвания в Италия. Каква е вашата позиция по тези независими клинични изпитвания? Значи, първо, вие ще се ангажирате ли да се публикуват всички протоколи и на второ място да се включат и независими клинични изпитвания. Отговора. По протоколите на Комисията за фармакобдителност аз казах, казах, възнамерявам да се публикуват всички протоколи, в това число и на тази комисия или този комитет. Стига, разбира се, е, е, това да не накърни по-нататъчния ход на процедурата. Ние имаме около 181 различни проучвания, финансирани от самата агенция. Това за периода 2004-2010 година, т.е. към днешна дата, които са без последици към днешна дата без резултати, но ние поръчваме нови клинични изследвания. Има редица последващи на тези, които споменах, около 180 изследвания и те всички се е, финансират от е, Италианската агенция по лекарствата. Така, от името на е, Обединената левица нямаме. Значи, можем да започнем с втория кръг въпроси. Петър Лизе, благодаря, госпожо председател, господин Рази. А, имам един въпрос, свързан с законодателството и за терапиите. След дълги разговори продължение на 5 години през 2007. Започнаха те сега е 2011 година и при посещението ми в агенцията миналата седмица видях, че има само един продукт който е прият в рамките на тази процедура и този продукт е получил а, лиценз. Чух от а, германски дружества, че понякога терапиите са били, а, така да се каже, обесценявани, за да а, не бъдат лицензирани по тази процедура. Как можем да направим така, че това законодателство наистина да е ефективно и да функционира? И така, господин Рази, имате думата. Да, знам, че има проблем с законодателството и можем да информираме агенцията за този проблем. Вие споменахте, че това е един проблем, свързан с законодателството, за това, че само един лекарствен продукт е бил лицензиран за 5 години. Как изглежда нещата с напредналите терапии? Как изглеждат нещата с прилагането им в болниците? Може би там по-лесно могат да се установят нещата. Или е, всичко е само. Е, техническа процедура. Със сигурност не е добре, когато а, ситуацията остане такава каквато е и няма ефективност при използването на медикаментите. Това няма да помогне на пациентите. Е, С сегашното законодателство не изпълняваме заложените цели. Така че а, виждаме, че много време е минало много усилия, са пропиляни и не се стига до очаквания резултат. Тази, с тази тема преди като, като учен съм се занимавал години наред темата за напредналите терапии. има един много голям потенциал в тези терапии, потенциал, който може да се използва за лечение на хора. Това е моето лично мнение. Благодаря ви, че е, повдигнате този въпрос. Със сигурност ще търсим разрешение на проблема. Е, благодаря, господин кандидат. Може ли, господин е, Рази, преводачите е, молят е, да се отдалечите малко от микрофона, когато говорите, за да бъдете по-разбираем. Така, имате право на уточняваш въпрос, господин Лизе. Съвсем накратко, ясно е, че трябва да работим съвместно. А, обаче парламента в своята резолюция за законодателната програма предложи това законодателство да бъде преработено още веднъж. 2009 година влезе в сила Лисабонския договор и а, по този начин а, влезе в сила и хартата за спазване на фундаменталните права, което означава, че е включена и клауза за неприкосновеност на човешкото тяло и части от човешкото тяло. Сега, когато говорим за стволови клетки, дали те трябва да бъдат комерциализирани или не, как трябва да бъде включена тази тема в законодателството. Господин кандидат-директор, аз лично Смятам, че ем, използването на клетките с търговска цел не е уместно. Може би трябва да се имат предвид разходи за обработка, но да се определя цена на човешки тъкани, това е недопустимо и има в Италия, например, само доброволно а, се дарява кръвен материал. Благодаря. Сега. А, Линда Маккаван има думата. Аз си смених мястото, защото там бях много далеч от погледа ви. Вие споменахте, че има много нови предизвикателства, които предстоят и че сектора на лекарствените продукти ще се промени. Каква смятате, че ще е основната промяна, която ще настъпи в организацията? Може ли да ни дадете пример на една голяма промяна, за която се допринесъл вие в вашата агенция? Благодаря ви. Този въпрос е малко щекотлив. Сега, ако говоря за моите успехи, може би ще се изложа на ам, критична оценка. Първо, аз оказвам влияние върху административната система на агенцията. Аз пристигнах, когато имаше по-малко персонал, но успях поне моите сътрудници броят им нарасна 450 на 500 и просто успях да запазя а, техните работни а, места и по този начин да с, също така се увеличи ефективността на работата на агенцията. А, относно изследванията, научните изследвания, казах, че съм се занимавал с тях и преди. А, Също а, така опитвам се да участвам в взимането на решения, свързани с ам, третирането на лекарствените препарати и а, тяхното предписване за гиатрията и педиатрията. А, това са области, които са специфични и а, те също са в а, сферата на действие на Италианската агенция по лекарствата. А, ш... Ние създадохме база от данни с експертите, така че да имаме влияние върху промишлеността. Много интересни резултати се получиха превиших си времето и за това спирам. Имаме малко време, така че ако желаете още малко 15-30 секунди, е, нашите колеги няма да възразят. Имате ли допълващи въпроси, Линда? А, нека да довършим тази точка. Аз попитах, защото има връзка с Дакмар. От една страна а, е да си изпълнителен директор, от друга страна е да реализираш а, нещата и да а, преминеш през системата, да променеш нещата, да, да ги задвижваш и да прилагаш законодателството. А, Искам да довършите тази а, точка, свързана с а, това да се а, провокира някаква промяна в агенцията. Да, аз искам да се позова на опита ми в италянската агенция. Искам се поза на решенията, свързани с отделните лекарствени препарати, с тяхното предписване, достъпа до различни лекарствени препарати. Това са общо 600 решения, които бяха висящи преди аз да взема тази длъжност. С времето тези случаи бяха разрешени а, и бяха извършени много проучвания и прегледи през това време от различни агенции. Ние получихме положителна оценка на нашата работа и а, ние успяхме през годините значително да увеличим ефективността на работата на италианската агенция. Както ви казвам, трудно ми е да говоря за собствените си успехи. Ам, може би най-важно е, е, като въобще и каза, че а, и като кажа, че аз промених а, промених отношението на сътрудниците към работата и те, а, за да могат те да работят за благото на италянците. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат директор. Има четири процедури, през които минават медицинските продукти преди да бъдат лицензирани. Това е една централизирана процедура която отбива все по-голямо значение, но това означава, че работата на агенцията ще се увеличи чрез тази процедура. Как смятате, че с един и същ брой персонал ще може да запазите ефективността на работата на агенцията? И какви мерки искате да предприемете, за да запазите, на, запазите конкурентоспособността на агенцията и не само да запазите и да я увеличите? така че да изведете напред европейското общество. Вие имате, може би, предвид разрешителните за медикаментите, не за уредите. Ние се занимаваме само с медицински продукти до сега смятам, че съм ви разбрал правилно. Е, е, значи, процедурата по е, лицензиране трябва да бъде съкратена. Необходимо е ускоряване на оценката. В това се е състои и повишаване на ефективността на научните консултации. Пред преди в миналото а, ние се опитвахме да работим по-интензивно с а, хората, които се занимават с развитието на тези медикаменти, а, така че по-бързо да напредваме. А, американският пример може да бъде използван. преди се работеше много, в, в много тесен контакт с промишлеността. Тези клинични изпитвания се е, провеждат и в Съединените щати. Трябва да ги правим и тук. Но а, тази, по време на тази първа фаза може да се спечели много ефективност. Един а, друг проблем при тези научни консултации се крие в това, че а, тази оценка на здравните технологии а, трябва да бъде довършвана до край. Е, трябва е, да одобряваме лекарствени препарати, които да бъдат е, одобрявани след това от здравните каси. Само по този начин може да сме иновативни и напредничави. Господин Зебер, но какво може конкретно да се направи? да, съгласна, съгласна съм, че има много скъпи, висококачествени лекарства. Тук говорим за тези лекарства, които могат да си позволят хората да си купят знаете, тук вие сам казвате, че обществото трябва да може да си позволи тези лекарствени препарати. Агенцията за лекарствени препарати е, в момента не се занимава с определенето на цените. Но можем да направим така, че а, при, по време на лицензирането да се създаде по-голяма сигурност или по-голяма яснота по отношение на цените. А, да, ако се съкрати процедурата, това ще съкрати разходите за промишлеността. Но как а, точно трябва да стане това, не е ясно но във всички случаи трябва да избегнем допълнителните разходи, така че да се подобри достъпа до лекарствените препарати. Всичко това трябва да се случва, като се взима под внимание безопасността и сигурността на гражданите не трябва. Също така трябва да помислим и за научни изследвания и изпитвания, които да са по, по-ефтини, но разбира се да са безопасни. Е, Имате думата за две минути. Искам да се върна на въпроса за въпроса, нещо, което повдигна госпожа това са рецептите 15 е, е, до 20%, които излизат извън обсега на Европейската агенция по лекарства. И, както вече опитът показа, е, става дума за една направо фобия, която се развиват много от нашите граждани. Например, във връзка с медикамента Нором-Тем в САЩ имаше и Този медикамент беше предназначен за, за лекуване на епилепсията, но беше използван в други случаи. Искам да попитам какво смятате да направите, за да се осигури по-голяма прозрачност за тези лекарства и възнамерявате ли да вземете конкретно за да може да бъдат, е, предупреждавана информация по-бързо, когато става дума за е, опасения, свързани с тези рецепти. Това е, е много сериозен въпрос. Тези така наречени препарати е, извън о, маркови препарати, обикновено в педиатрията се използват подобни. Ако е става въпрос за възможност за маневриване, е, ние ще използваме всички наши възможности и агенцията ще използва всички възможности. Но когато става дума за дефиниции, е, Европейската агенция по лекарствата дефинира това, което тя е, е, може да обозначи е, и да е, разреши. Но има хиляди различни институции, национални агенции, и в крайна сметка отделните лекари също следят за това. Така че агенциите, които регулират използването на лекарствата, не могат да решат изцяло този въпрос. Аз бих участвал в координирана дейност, която би улеснила решаването на този въпрос. Но по-скоро би трябвало да се промени цялата култура на използването на медикаментите. Трябва да се използва, може би, и ново законодателство, което да гарантира, че когато се използва един медикамент, той е надлежно разрешен и кодифициран. Но Историята на много е, медикаменти е фактически история на тяхното използване. Много от лекарствата е, за лекуване на диабет а, е, се използват а, за борба с инфекциите. Значи, той е такова. Втори въпрос. А, искам да попитам, как вие като директор можете да поощрите фармацевтичните лаборатории да преразгледат качествата на медикаментите, които използват, и затова те дали не могат да се използват и за нещо друго, освен за това, което са били предназначени, както на практика се използват, оказва се. А според мен, Европейската агенция по лекарствата може да има значително влияние върху практиката на използването на медикаментите. Ако се установи, че дадено, даден медикамент има полезни въздействия, които не са отбелязани или предвидени, би трябвало ние да направим необходимото за това да бъде обозначено. Може би в тези случаи могат да се ускорят процедурите по разрешаване. И едно такова ускоряване, за да могат да бъдат включени индикации, допълнителни индикации за използване на лекарството, е, може да бъде уместно. А сега господин Ошнат. Kollege Schnellert ist gerade nicht im Saal. Nehmen Sie doch bitte den nächsten Redner von der EVP. Das ist, glaube ich, Herr Bartolozzi. Ако обичате следващият, дай думата на следващия представител на НП, тъй като господин Шнелхарт не е тук. Grazie signor Direttore. Io volevo Господин кандидат, изпълнителен директор, бих искал да попитам, как смятате да подобрите системата за фармакобдителност? Особено проследяването на токсичните ефекти на медикаментите на пазара. О, какво планирате в това отношение? Благодаря. Я ще отговоря на английски. Не, ще ви отговоря на италиански. А това ми дава възможност да се върнем на въпроса за фармакобдителността. И както бях е, започнал да обяснявам, този въпрос опира до отношенията между националните мрежи и голямите а, централни е, хранилища на данни. Е, е, въпросът е въпрос на качеството. Преди всичко трябва да използваме мрежата на агенцията по лекарствата. Мрежа, която съществува и която ще доизграждаме. А, та, тази мрежа трябва да работи с а, а, всички а, агенции, за да видим как можем да централизираме националните системи за фармакологична бдителност. Има и редица други въпроси, които не влизат в кръга на законодателството за хронологична бдителност, което вече обсъдихме. Трябва да видим какви са регистрите в отделните страни, какво съдържате защото тези регистри могат да съдържат данни за някои медикаменти, които ни интересуват. С критично значение. Такава информация може да се намери в националните регистри много по-бързо. И е, мисля, че това може да бъде направено без някакви големи допълнителни усилия. Допълнителен въпрос? Имате ли? Да, имам. Благодаря. Съвсем набързо искам да ви попитам следното. Различните дейности, които описахте, дейности, които планирате да предприемете. Мислите ли, че това, което страните членки правят, е достатъчно което правят в областта на фармакологичната бдителност. Дали то е достатъчно? Сегашното, действащото европейско законодателство е най-доброто за сега. И сега, когато провеждаме стрес тестовете, установяваме, че има редица слабости и трябва да направим някои корекции, да внесем някои изменения в законите. Очевидно, Европейската агенция по лекарства ще трябва да преодолява някои слабости в това отношение. Първата подобна слабост е, че когато един медикамент бъде а, изтеглен от пазара по съображение за безопасност, това трябва да се съобщи, задължително да бъде съобщено на агенцията. Подобно уведомяване трябва да бъде задължително. Това е особено важно. Сега давам думата за друг въпрос за една минута. Благодаря. Благодаря, господин Рази. Вие говорихте за достъпността на медикаментите. Ние е, имаме централизирана, централна процедура за даване на разрешения, а също така и национални такива, такива процедури. Централната процедура, по която се разрешава използването на едно или друго лекарство, се смята за доста бюрократична, пък и скъпа. Може би агенцията трябва да предложи стандартна процедура за разрешаване на използването на един или друг медикамент, за да се намали бюрокрацията и се поевтини този процес. Въпросът ми е следният. Бихте ли се е, съгласили с подобен подход? Когато става дума за ветеринарните препарати. Второ, резистентността на антибиотици. Това е много важен въпрос, ще продължава да ни вълнува. Нашия парламент направи предложение за резолюция, която съдържа редица предложения. Предложения, които ние бихме искали а, да бъдат прияти и приложени на практика. Възможно ли е да се използва процедура за а, лицензиране, за разрешаване на използването на антибиотици, като се взима предвид проблема с резистентността. По въпроса за ветеринарните препарати и свързаната с тях, свързаната с тях нормативна уредба. Знам, че проблемът с бюрокрацията в това отношение е тежък. Ние бихме искали да съществува по-голямо еднообразие в това отношение в различните европейски страни. Проблем е и достъпът до научни изследвания, особено за по-малките видове. И е, Европейската агенция ще трябва да решава този проблем. Съгласен съм с вас. Втория въпрос за резистентността. Трудно е да се реши точно каква е оптималната, каква би, би, би, би бил оптималният подход към този проблем. Но несъмнено трябва да се инвестира, трябва да се търсят нови молекули. Знам, че има най-малко пет подобни молекули, които основа на антибиотици, които вероятно могат да се окажат плодотворни. Не знам обаче какво е законодателно решение трябва да се намери. Имаме нужда от законодателство, но трябва също така да поощряваме, да стимулираме фармацевтичната наука и промишленост да инвестира повече. Трябва да имаме насоки. не нашата агенция ще предписва лекарства. Тя не може да замени ролята на лекарите в случая. Благодаря. А сега Викторио Проди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Рази за това, че се съгласихте да участвате в това изслушване. И аз искам да говоря за резистентността и антибиотиците. Преди няколко седмици, тук в Европейския парламент, разговарях с генералния директор на една от водещите фармацевтични компании. Той ми каза, че а, е, а, е, не съществува а, е, сериозни стимули за търсене на нови молекули, тъй като печалбата от новите антибиотици не, не, не е особено голяма. по-скоро, може би, трябва да се търси решение за някои по-редки болести, според него. Имаме, например, ракът на простатата. Лекарство за него ще има, от него ще имат полза сравнително малък брой пациенти, а пък ще струват десетки хиляди евро за всеки курс на лечение. Дали не може да се намери някакъв баланс? тук. Така че фармацевтичната промишленост да, да прави научни изследвания на всички фронтове и преди всичко фундаментални изследвания да бъдат правени. Господин кандидат, изпълнителен директор. Когато става дума за бактериалната резистентност на антибиотици, Разбира се, това е проблем за молекулите, които използват антибиотиците, използват също. Това обаче опира и до начина по който сега се използват антибиотиците. И е, използването на съществуващите молекули също е важен въпрос. Тук е необходима по-добра координация между ветеринарната медицина, хуманната медицина и това, което попада в хранителната верига като хими, химически съединения. Проблема при е, хората е много по-малък в сравнение с проблема за използване на антибиотиците в, в животновътството. Няма да говоря сега за етичните въпроси и за това как трябва или не трябва да се използват антибиотиците. Но разбира се, ние не можем да се съгласим да се използват, да се харчат десетки хиляди за лекуване на тумор, които фактически се оказва, че нямат особено голям ефект. Трябва по-бързо да оценяваме резултатите от терапиите. Да се опитваме да намалим цената им колкото е възможно по-бързо. Колкото до печалбите, до маржа на печалбата на фармацевтичната промишленост, това е обект на регулаторите. Господин Проди, това е фактически политически. Не, това е политически въпрос, казва господин Проди. Защото имам редица области, които не са обхванати. Редица въпроси на общественото здравеопазване, които имат отношение към всичко това. Може би по тези въпроси трябва да се прави по-голямо разбиране. Благодарен съм за откритостта на Европейския парламент спрямо мен и спрямо агенцията. Това е единственият начин, по който може да решим тези проблеми. Трябва да има по-тясно сътрудничество между техническите органи, които трябва да предоставят цялата налична информация, за да можем да подготвим и предложим необходимото законодателство. И така, приключихме вторият кръг с малко по-рано от предвиденото. И сега ще преминем към третият кръг от въпроси. Тук условията са малко различни. Една минута за депутатите да дадат въпроса си, две минути за а, отговор. Благодаря, господин кандидат директор. Аз бих искал да се върна на защитата на интересите на пациентите. Вие отговорихте, но аз бих искала да дам пример за една вакцина, тя бе пусната на пазара. Година по-късно обаче бяха установени отрицателни последици, в това число нарколепсия от децата. Има две страни, Швеция и Финландия, които спряха разпространението на тази вакцина, установявайки причинно-следствена връзка между вакцината и нарколепсията. Турция също е спряла разпространението. И какво прави Европейската агенция? Европейската агенция казва, трябва още проучвания, нямаме достатъчно данни, не можем да го спрем този медикамент. И въпросът ми е такъв. Ако има страни, цели страни, които сигнализират, които, които действат съответно, то какво трябва да се направи, господин кандидат директор, е, е, така че по-бързо е, да се е, предприемат мерки, е, като съмнението във всеки случай винаги е в интерес на пациента. В конкретния случай Не бих могъл да кажа дали агенцията е поступила правилно или не, но аз съм съвсем съгласен с вас. Следва да се въведе и прилага общ принцип е, за в такива случаи. И пак стигаме до въпроса за, за фармацевтичната бдителност. Е, и за проблема за твърде бързото пускане на пазара на някои медикаменти. Разбира се, трябва да има ускорена процедура за в случай на пандемия, например. И за такава процедура настояваха и повече стоящи органи и организации, като например Световната здравна организация, е принудена бързо да противодейства на е, разгаряща се пандемия. Ето защо трябва да съкратим сроковете за разрешаване е, на медикаментите. Колкото се може повече да ги съкратим. И днес, разбира се, говорим за, за бъдещето. Аз още не съм поел официалните си задължения и, и, и съвсем откровено отговарям, а, а, не знам защо. А, Европейската агенция по лекарствата не е предприела а, забранителни мерки за спиране разпространението на един или друг медикамент. Просто трябва да се събера достатъчно данни. Трябва недвусмислено да се е, установи причинно-следствена връзка. В противен случай рискуваме да спрем разпространението на ефикасно и безопасно лекарствено средство. И всеки път, когато агенцията ускорява процедурата по разрешаване на един медикамент, тя би трябвало да веднага фактически да започне да събира информация за този медикамент и за евентуалните странични ефекти. От името на моята група, казва председателката, бих искал да задам аз един общ въпрос. Предвид кризите, на които бяхме свидетели през последните години, сме наясно с значението на агенция като вашата, като, като решаващ орган – и в същото време ние се питаме относно степента на доверие, което бихме могли да имаме в един такъв орган. Как според вас, господин кандидат директор, е, биха могли да се заздравят връзките на доверие между нас и вашата агенция и оттам между вашата агенция и нашите европейски съграждани. Ами, аз бих казал, че генералното правило е, за доверието е да се прави така, че да няма съмнение за стълкновение или конфликт на интереси между експертите и решаващия орган, в случая агенцията. И на второ място трябва да, да обменяме информация, трябва да общуваме. Аз лично ще се постарая да осведомявам парламента, Европейската комисия и прочие за мотивите е, на нашите решения. Агенцията е един експертен източник на, на ценна експертна информация – и при това, мисля, бихме могли да се противопоставим на сериозния поток неправилна информация, който, например, може да се намери в интернет, особено на специализираните места в интернет за информиране на пациентите. Страшно много ненадежна и направо невярна информация се разпространява по тези канали. И Европейската агенция би трябвало да даде отпор на този процес, макар и да не може пряко да общува с гражданите. Агенцията може и трябва да бъде източник на надежна информация и само на тази основа бихме могли да градим доверието. Казвали сме го неведнъж. Да, наистина, необходима е прозрачност, необходимо е широко да осветляваме обществеността за всички основания за и против дадени наши решения. Всичко да е на светло, за да бъдем наистина е, еталон на надежна информация. Господин кандидат директор е, Лорфакол е, е един е, медикамент е, е, за третиране на увреждане на черния дроб при новородените. И то е от критично значение в тази ранна възраст. Благодарение на този медикамент се избягва и тежката операция по присаждане на черен дроб. Парижки научен институт е разработил това е, лекарство. По моя информация, конкурентна лаборатория обаче е, е пледирала срещу, пред агенцията, срещу разрешаването на този медикамент. От друга страна, Европейската, агенция, Европейската комисия пък се е изказала положително за медикамента. И как виждате вие координацията между двете ведомства, между Европейската комисия и вашата агенция. Отговорът. Не знам всички подробности. Това е от категорията така наречени медикаменти сираци. Е, някъде 70 до 90 са случаите в Европа на това вродено, генетично обословено заболяване. И значи проблемът за достъпа е все пак относителен. Понеже повечето тези пациенти са получили достъп до специализирано лечение. Тук отново обаче стигаме до въпроса за комуникацията и сътрудничеството. Важно е в бъдеще Агенцията по лекарствата да не взема решения, противоречащи на взети решения от Европейската комисия. И то не защото ние не можем да се разберем помежду си, двете институции, а просто защото не обменяме информация е, винаги, когато е необходимо. Така ще нали, ако обменяме своевременно информацията, ще, ще постигнем а, общ ефект и ще повишим доверието в агенцията, е, тъй като тя е хранилище на цялата научна информация. Следващия въпрос. Съгласен ли сте с мен, господин а, Рази, че трябва да постигнем максимална яснота а, по процедурите? ясно разграничаване на процедурите и отговорността от една страна на агенцията, а от друга страна на всяка държава членка. И отново по въпроса за безопасността на пациентите, как да подходим, когато от една страна има огромно търсене на даден медикамент от страна на пациентите, а от друга страна пък не сме на 100% сигурни, че медикаментът е безопасен. И аз веднага мога да ви дам своя отговор. Няма 100% безопасни фармацевтични произведения. Просто няма такива и ние би трябвало да разсеем тази иллюзия. Медикаментите винаги носят един или друг риск и този риск трябва да се съизмерва с ефекта, с ефикасността, на медикамента. Вие споделяте ли този мой подход, доктор Рази? По първия ви въпрос, що се отнася до националните разрешителни процедури, разбира се, ние ние не можем да се съобразяваме с национална процедура, която проистича от, от някаква своеобразна национална традиция или, или специфика. Във всеки случай обаче има място за хармонизация, е, когато е, това е в осезаема полза на хората тези случаи трябва да настояваме да се стремим към хармонизация между националните и общоевропейските процедури. А що се отнася до безопасността на медикаментите, позволете ми да, да ви отговоря, като споделя с вас а, своите мисли и чувства преди 7-8 години, когато поех поста си е, член на управителния съвет на Агенцията по лекарства. Сякаш бях между чуки на Ковалния или, или два пищова бяха е, опрени във всяко от слепоочията ми. От една страна е, ни притискаха да отказваме е, разрешенията, от друга страна ни притискаха да даваме разрешения за едни и същи медикаменти. Шизофренично е наистина това положение. Ето защо се нуждаем от максимално строги научни е, подходи, от най-солидната научна основа – за оценка, основана на най-високата технология, на маркери, на сурогати, всичко, което е на лице като е, е, най-нови постижения на науката и технологията, следва да се вземе на въоръжение, за да се, за да се е, предотвратят отрицателните последици. Знаете, още гърците не правят разлика между отровата и лекарството. Е, и е, всяка причина би могла да има е, своята отрицателна последица. И естествено, рисковете не могат да бъдат елиминирани до край. Госпожа Гардини. Благодаря, госпожо председател, професор Рази. Бих искала да ви върна на нещо, което вие мимоходом споменахте в отговор на друг въпрос – а именно за разпространяваната в интернет информация. Данните сочат, че все повече хора е, се е, обръщат към интернет е, за попълване на всякакви свои информационни нужди, в това число и по медицински и лекарствени въпроси. На лице е проблема и за неистинските, фалшифицираните медикаменти с огромния риск за общественото здраве от всичко това. Как бихте се противопоставили вие на това явление? Как бихте дали отпор, тъй като опасявам се явлението ще се разраства? Да, благодаря ви. Факт е наистина, че интернет е не само един от големите проблеми, то е една от големите придобивки на съвременното общество. Да, наистина все повече хора получават достъп до научни сведения от интернет. Вярно, те не са до край надежни, даже напротив, все повече качеството на тази информация е, е съмнително. В Европа все пак не се разпространяват кой знае колко неистински е, медикаменти. По данни за Италия е, относителният дял е под една стотна е, процента, но риск наистина има. Има заплаха за общественото здраве. Какво да се прави? В момента е вход мащабен проект под наслов Импакт с участието на много държави. Не съм сигурен точно колко, но най-големият проблем и аз мисля, че именно Европейският парламент би следвал да се заеме с него, е проблемът за оперативната информация и за полицейското е, разследване и преследване на тази е, практика. 25 тона от е, неистински активни субстанции с происход от Азия са конфискирани в Европа само миналата година. И част от финансирането на правоохранителната дейност, на борбата с това явление е по линия на националните агенции, но, но парите не стигат и ние като регулиращ орган бихме могли да, да оглавим този процес. И последния въпрос от господин Лизе. Благодаря ви, господин Рази. Имам още един въпрос, свързан с представителите на пациентите парламента винаги настояваше за това в отделните органи по лекарствата да има представители на пациентите, но до сега не сме стигнали до това ниво, че пациентските организации да бъдат финансирани както трябва. Ако едно лекарствено дружество финансира пациентско дружество, пациентска организация, то тогава нещата стават непрозрачни. Как смятате, че може да има едно по-прозрачно финансиране на пациентските организации? Не само за сътрудниците, но и за тези, които членуват в тези организации. Да, имате думата, господин кандидат директор, да отговорят на въпроса и да кажете няколко заключителни думи след това за 5-6 минути. Благодаря. Пациентите и тяхното участие. Финансирането е един много голям проблем. Разбира се, също е финансирането на определени изследвания и тяхната прозрачност също представлява проблем. За тази цел трябва да се а, създадат а, съответните фондове. Не може лекарствени, не може пациентските организации да се финансират само от едно лекарствено дружество. А, от което предлага медикаменти за лекуването на тези пациенти. Трябва да създаде един а, фонд с много строги правила и а, да не може да се предвижа предварително а, на кое дружество, на коя пациентска организация ще бъдат отпуснати тези средства. Може да се създаде и нещо като такса. такса, която да се влива в пациентските организации, а, не непременно финансирането да се обвързва с промишлеността. Разбира се, понякога пациентските организации се превръщат в лобисти на лекарствени предприятия. Ето защо е хубаво да се предвидят фондове, които да са общо достъпни. И така, една обща бележка. Смятам, че ние сме се занимали с всички проблеми в цялостния контекст – винаги има е, един екип, който координира действията, който допринася за вземането на решенията. От друга страна, подхода, свързан с политиката на здравеопазване и фармакобдителността. Години наред казвах нещо, което вече няма да кажа. Европейското законодателство гарантира ам, добро здравеопазване на гражданите, но ако се използват повече средства, могат да се провеждат повече научни изследвания и да се подобри здравеопазването в Европа още повече. Толкова много въпроси, въпроси обсъдиха, че а, нямам някакви допълнителни предложения, но а, аз съм отворен за вашите предложения и коментари по всяко време. Ще продължа да поддържам контакт с Европейския парламент и ще ценя високо вашият принос. Благодаря ви. Господин кандидат за изпълнителен директор, благодаря ви от името на всички колеги е, за е, вашите отговори. Е, обсъдихме, третирахме огромен кръг от въпроси след обед. Не знам доколко вие оценихте нашите въпроси, но във всички случаи ви благодаря много. в, в, закривам заседанието в